И така, уважаеми колеги, мисля, че трябва да започнем. Драги колеги, на всички казвам сърдечно добре дошли на днешното ни заседание, тъй като то е първото за годината. Желая на всички ви е, честита все още млада нова година. Пожелавам ви всичките ваши желания да се осъществят избъднат тази година. Без бавене предлагам приемане на дневния ред. Той е пред вас. Съгласни ли сте с дневния ред? Имате ли предложение и допълнения? Не. Така че на така предложения дневен ред се приема. Точка 2. Одобрение на протоколите от заседанията. Проектите на заседанията от 8 и 15 ноември миналата година са пред вас. Имате ли бележки и коментари по тях? Не, нямате. И както обичате, Предлагам ви да сметнем, че протоколите са одобрени, ако в рамките на заседанието не бъдат повдигнати възражения. Съобщение на председателя. Първо имаме превод на следните езици. Френски, немски, италиански, английски, гръцки, испански, португалски, чешки, естонски, унгарски, полски, словенски, български и румънски език. Както винаги ви припомням, че е, заседанието се излъчва онлайн и освен това искам да съобщя, че имаме нов сътрудник в секретарята, Денис Ваймекар. Вай в резултат на ротацията. Колежката, която тя замества е в секретарията на Реге. Казвам и сърдечно добре дошла и изразявам надежда и убеждение, че ще работим добре на добър час в новата и работа. И още едно съобщение. Моля, не се изненадвайте, че между 10 и 11 ще изчезна за малко. Имам важно важна среща, която за жалост не мога да отложа. Госпожа Бошков ще ме замества, за което и благодаря, но ви обещавам, че ще се върна на време за представянето на румънското председателство на съвета. След това гласуване Три становища имаме за гласуване и без бавене да започнем с тях. Е, освобождаване от отговорност за изпълнението на бюджета на 2017 година, общ бюджет на ЕСА Европейската комисия. Господин Здроевски беше наш е, докладчик. Ако желаете да кажете нещо, имате думата. Ще бъда много кратка. Искам да благодаря на всички е, Виждате колко малко точки за гласуване имаме тук. Това е резултат от добра работа. Благодаря особено на всички, които внесоха изменения. Работихме много конструктивно и това ни помогне бързо да постигнем съгласие. Мисля, че създадохме един много добър документ. Да, е, микрофон за председателката. Благодаря на докладчика и разбира се на докладчиците в Сянка. Секретариат на секретарията и целият екип работил по доклада. Гласуваме. Компромис едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 5. За. Против въздържали се, отхвърля се. 6 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Изменени 7 за, против, въздържали се, отхвърля се 8 за, против, въздържали се, отхвърля се 9 за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение 1 към изменение 10 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 за, против, въздържали се, не съм сигурна, нека да проверим. Изменение 17, електронен вод. Моля, гласувайте. 17-то изменение гласуваме. Край на гласуването. Приема се с 10 на 8 гласа. 18 за. Против въздържали се. Приема се 22 за, против, въздържали се. Приема се 20 в две части. Първа част за, против, въздържали се. Отхвърля се в няма да гласуваме втората част. Тя отпада. 19 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 21 за. Против въздържали се, приема се 23 за, против, въздържали се, отхвърля се 24 за, против, въздържали се, отхвърля се 25 за, против, въздържали се, приема се 26 за, против, въздържали се, отхвърля се 27 за, против, въздържали се, приема се 28 за, против, въздържали се, отхвърля се 29 за, против, въздържали се, приема се компромис 3 за, против, въздържали се, приема се и финално гласуване по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 18 срещу един глас се приема с голямо мнозинство. Още веднъж благодаря на всички участвали в изготвянето на документа. Становище за освобождаване а, от отговорност Център за преводи за органите на Европейския съюз и тук а, колегата Здроевски а, няма изказване. Гласуваме изменение едно. За, против, въздържали се, отхвърля се две, за, против,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 Следващото гласуване е докла... становище за създаване на инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество. Мари Тереса Хименес Барбат беше докладчик. Ако желаеш, имаш думата. Благодаря, господин Искам да кажа, че всички ние знаем колко е важна културата при добросъседските отношения. Затова благодаря на докладчиците в Сянка. Работихме добре заедно и резултатът също бе много добър. Председателката благодаря на докладчика и докладчиците в Сянка. Започваме с гласуване. Изменение 68 за против, въздържали се, отхвърля се, 29 за, против, въздържали се, отхвърля се, 70 за, против, въздържали се, приема се, 71 и 11 за, против, въздържали се, приемат се, 72 за, против, въздържали се, отхвърля се, 73 за, против, въздържали се, приема се 74 за, против, въздържали се, отхвърля се 75 за, против, въздържали се, отхвърля се 76 за, против, въздържали се, отхвърля се компромис 10 за, против, въздържали се, приема се 11 за, против, въздържали се, приема се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 против, въздържали се, приема се 98 и 15 за, против, въздържали се, приема се 99 за, против, въздържали се, приема се 100 <clears throat> за, против, въздържали се, приема се 101 за, против, въздържали се, приема се 102 за, против, въздържали се, отхвърля се 103 за, против, въздържали се, отхвърля се 104 за, против, въздържали се, отхвърля се 105 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Изменение 105 електронен вод. Моля, гласувайте. Край на гласуването. С 10 на 10 се отхвърля. 106 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 13 за, против, въздържали се, приема се. 110 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 въздържали се, приема се 142 за, против, въздържали се, приема се 144 за, против, въздържали се, приема се 145 за, против, въздържали се, приема се 146 за, против,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 Край на гласуването. Приема се, извинявайте, някак си не се ориентирах. Приема се компромис 8. За, против, въздържали се. Приема се 53. За, против, въздържали се. Отхвърля се 54 за, против, въздържали се. Приема се 55 за, против против, въздържали се, при, отхвърля се 56 и 9 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Не стана ясно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 20 срещу 1. Вдигайте ръце, момчета и момичета. И не виждам иначе. 57 е, за, против, въз... отхвърля се. 58 за, против, въздържали се, отхвърля се. 60 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. 59 за, против, против, въздържали се, приема се 65 за, против, въздържали се, приема се 66 за, против, въздържали се, отхвърля се 67 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега окончателно гласуване, електронен вод, моля гласувайте. Край на гласуването. 17 срещу 2 съответно 2 се приема с голямо мнозинство. Честито на нашата докладчица. Поздравявам я. Така. Благодаря и на всички вас, че така ме улеснихте по време на гласуването не винаги е толкова лесно да се ориентираме. Сега стигаме до точка 7 от дневния ред. Ich hoffe, dass unsere Gäste schon da sind. Надявам се, че покараните по тази точка гости вече са тук. Уважаеми колеги, сега пристъпваме към точка 7 от дневния ред. Става дума за едно проучване, поискано от Комисията по култура и образование, възложено и ръководено от тематичен отдел финансиране на филми и, и цифровият единен пазар бъдеще, ролята на териториалността и новите модели на финансиране. Казвам сърдечно добре дошъл на професор Бернт Хугенхолц от Института от, Ам... от университета от Амстердам. Той ще ни представи основните резултати от, като се поставя акцент на ролята на териториалността при финансирането на филмите, както и основните модели. Имаме и важна информация относно моделите за финансиране на различните държави членки и очертава цифровите предизвикателства пред филмовата индустрия. Също и в резултат от промените в поведението на потребителите, както и отношението и към формите на финансиране. Първо, професор Хугенхолц, първо сърдечно добре дошли. Благодарим ви, че сте сред нас. Имате около 15 минути за представяне на вашето проучване, след което ще дам думата за въпроси. Господин Хугенхолц, давам ви думата. Good morning. Добро утро. Благодаря, госпожо председател, за любезното представяне. За мен е голяма чест да представя пред вашата комисия нашето проучване за финансиране на филмите и цифрови пазар. От тримата колеги, с които работихме, които скромно седят в дъното на зала, доктор е, Йост Проуд, който води проекта, до него е господин Хекс фон Тил и до него Петър Линдхаут. Така че е, на практика ще говоря с 4 гласа пред вас. Структурата на нашето проучване е същото като е, презентацията, която ще изслушате. Надявам се, че някои от вас ще отделят време, за да е, го прочетат или поне е, секретайното резюме което е доста кратко. И така, преминавам към основните въпроси, които трябваше да проучим. Очевидно насочихме вниманието си върху финансирането на филма и филмите а, от гледна точка на капиталовите пазари и правителствата. Основните въпроси, които разглеждахме, бе ролята на териториалността основания е, е, за е, грантове, за финансиране на филми и как всичко това се повлиява по настоящем и от бъдещата економическа конъюнктура, предизвикателства, правни предизвикателства. очевидно има напрежение между териториалност, права и работа в областта на производството на филми. Ролята на териториалността, основните предизвикателства, економическа економическо развитие. Разгледахме последиците ако и между другото е голяма вероятност европейското право да намали допълнително приложното поле на териториалността. Също така разгледахме държавите членки, какви модели имат за финансиране на филми. Нещо много важно е да се разгледат източниците на финансиране. Също така разгледахме начина по който се развива всичко това и разбира се връзката с потребителите и потърсихме альтернативни начини на финансиране, които биха могли да бъдат разработени чрез съответни политики. И така, първата глава по същество в нашето проучване представлява анализ на проблемите на пазара в най-общ порядък. И се обяснява защо а, финансирането на а, филми изключително много зависи от външно финансиране. Два са основните фактора тук. На първо място, много високо инвестиране в началото на производството на филма. Наистина много е скъпо да се направи филм. И на второ място, търсенето. Е, много е трудно, дори на практика невъзможно един продуцент да предвиди успеха на филма си. И тук, е, съответно, е, стигаме до териториалност и финансиране. Традиционно погледнато, финансирането обикновенно е, се осигурява с предварителни договори, които дават възможност за изключителни права, авторски права, за дистрибуция на съответния оператор или излъчваща компания и съответно се извършва излъчването срещу а, средства, които се плащат, което дава възможност всъщност създаването на филма. И е, както виждате, и както знаете, е, европейските филми, за съжаление, е, по-малко успяват да привлекат широка публика в сравнение с американските. 2017 година два пъти повече е, игрални филми са произведени, а пък в Европейския съюз, а пък пазарният дял е много по-нисък. Различни фактори могат да обяснат това. Културни различия, езикови различия, и много други биха могли да бъдат представени. И е, много от европейските филми липсва този мащаб, на който се радват американските филми. Е, няма подобен бюджет за реклама, например, в Европейския съюз. Е, разчита се много на добри критически представяния на филмите и прочее. И вероятно нямаше да съществуват европейски филми изобщо без обществено финансиране. И тук вече стигаме до трета глава на нашето проучване. Тук се а, описват какви са политиките на национално ниво в Европа и ние сравняваме механизмите за финансиране в редица държави, 12 държави членки по-конкретно – анализирахме. И тук има различни политики, на които ставаме свидетели. 2014 година, например, това са последни данни, повече от 2 милиарда евро в Европейския съюз са инвестирани именно в филмовата индустрия. Пряко финансиране обикновено се предоставя чрез безвъзмезно финансиране и заеми, които са с по-меки условия. Само малък процент, е около 5 95% са възстановени от тези средства. Разбира се, създават се и други възможности, облегчаване на данъчен режим, различни схеми за частни инвеститори и като цяло предоставящите услуга и излъчване често са задължени да инвестират в филмопроизводството или поне да допринесат с финансиране. Четвъртата глава от нашето проучване е насочена към правните предизвикателства. Традиционно погледнато, продуцентите разчитат на териториални изключителни права за излъчващите, за дистрибуторите, за операторите, които работят на национално ниво. Обаче, Очевидно това създава напрежение на вътрешния пазар, и единния пазар, който не харесва изкуствени териториални заповеди. Действително, тази роля на териториалност в областта на авторското право се намалява напоследък с европейско законодателство и актове, които премахват териториалните бариери пред единния пазар. Един по-ранен пример е директивата сателити и кабелни оператори, по-нататък регламента за преносимост преди няколко години прият от Европейския съюз и напоследък предложението за онлайн реклама, регламент, който вероятно ще бъде директива, отново с внимание насочено към отстъпване от териториалността като принцип. Освен това, Европейското конкурентно право също задава конкретни граници на териториалността. Това е също друго правно предизвикателство, което следва да имаме предвид. Конкурентното право забранява клаузи, които ограничават пасивни продажби на а, публика, зрители на не територии без лицензии. И освен това, ставаме свидетели на а, териториалност, основана на свободата на договарянето, да става все по-уязвимо по отношение на европейското конкурентно право, тъй като основанията за това не могат е, да разчитат изцяло изключително на териториалността на авторските права. И така, тук има проблем. Освен това, и тук вече разглеждаме пета глава от проучването. Редица предизвикателства на пазарите от економически характер е, съществуват, например интернет, добре известно. Има огромно въздействие върху стратегиите. По-рано всяка една страна а, взима решение как точно да а, излъчва конкретен филм, да, го, да организира дистрибуцията. Сега обаче с интернет нещата са се променили изключително много и а, зрителите в интернет а, не могат да проумеят защо една, един филм, който може да бъде гледан в една страна, не може да бъде да гледан в тяхната родна. Също така, различен проблем трябва да бъде идентифициран, който също има въздействие върху филмопроизводството. Зависимостта на киното и връзката му с установяването на връзка с по-млада публика отново ставаме свидетели на възникване на преснационални култури, благодарение на мобилността в Европа и многообразието. Това е нещо много важно за многообразието в Европа по принцип, но отново тук е влиза в разраз с териториалната дистрибуция. Не непременно тези групи са идентични на национален принцип. И въпреки всички всички тези развития, които водят до промени и нарушаване на пазара, предварителните продажби си остават съществен компонент от финансирането. Търсят се и други форми, разбира се, финансиране от различни източници, които да бъдат обединени, но в крайна сметка те не са от економическа значимост в сравнение с традиционния метод на финансиране. Шеста глава – и тук стигам почти до края на моята презентация. В тази глава накратко обобщаваме позицията на заинтересованите е, страни, е, продуценти, дистрибутори, излъчващи оператори. Като стъпваме на, разбира се, проучването, което е, и сме извършили и сме събрали бележките и коментарите в хода на консултациите и допитванията, които са организирани, например, с помощта на Европейската комисия. Е, до голяма степен ставаме свидетели на консенсус, че териториалността остава значима за е, договорите предварителна продажба на билети. И наистина това е една основна, основна, едно основание за необходимостта да се отстъпи от принципа на териториалността. От друга страна, това е много важно за култура културното многообразие и е идентичност. Това може да бъде вярно или не. От друга страна има и друг аргумент във връзка с а, многообразие на национално европейско ниво на културата в Европа, а, и, когато се осъществява а, контакт с различна многообразна публика. И накрая, какви са препоръките ни? Пет по-конкретно. На първо място принципа на териториална ексклюзивност. Не, очевидно неизбежно ще бъде присъствието на този принцип за известно време. Европейската комисия, ако наистина отговаря за налагане на правилата за конкурентно способност, може да наложи конкретни норми, общи изключения, което наистина ще даде възможност за ексклюзивни определени права, авторски права на териториален принцип. В известен смисъл това е възможно да съществува предвид и предишните правила за конкурентно способност. На друго място нещо много по-привлекателно, което няма да изисква никаква законодателна намеса, а само промени в договорите или практиката е да се отстъпи от чиста териториална ексклюзивност към езикова такава. Можем да си представим, например, че става въпрос за пазар на езиците, а не териториален пазар или принцип, когато става въпрос за договори за предварителна продажба. И това засяга държавите членки и по този начин наистина от правна гледна точка много по-издържано е, е този подход, защото е, е, така да се каже, иммунизиран към, по отношение на конкурент конкурентоспособността и конкурентните норми не е необходимо да се въвеждат сериозни промени. Други препоръки. Схеми за финансиране според нас по-активно трябва да бъдат насочени така, че да се установи контакт с по-младите зрители и в транснационално-културен контекст. Освен това е необходимо, наистина имайки предвид регламента във връзка с финансирането, в светлината на интернет да бъде разгледано. И накрая предлагаме да има политики, национални и европейски за финансиране, които да бъдат по-селективни, когато става въпрос за по-голям бюджет, но пък за мал, по-малък брой филми при дистрибуция и а, реклама. Това е накратко нашия доклад. Благодаря за вашето внимание. Благодаря най-сърдечно за представянето на това и след проучване, което несъмнено ни дава много идеи и поводи за размисъл, особено за финансирането на филмите. Сякаш се дават много пари, 4 евро и 20 на а, глава, което е огромна сума. И въпреки тези големи пари, публиката не е чак толкова удовлетворена и вероятно си заслужава сериозно да се помисли какво означава това. Сега ще дам думата за дискусия. Първите желания за изказване вече са дадени. Е, Хелга. Добро утро. Благодаря много за представенето на това проучване, на неговите констатации и свързаните с тях препоръки. Ще започна с бележки, след което ще задам въпроси. Причината, поради която поискахме извършването на това проучване, е наистина конфликтът на цели. От една страна се стремим към повече и по-добри европейски филми, а от друга страна в Европа Цифровата революция улеснява достъпа и как да се конкурираме с американците. Американците лесно плащат, докато много от европейските участници на филмовия пазар нямат лесен достъп до финансиране. Това е един от големите въпроси. Поставените от вас проблеми, ролята на териториалния принцип, геоблокирането, публиката, която се ограничава по тази начин. Това, което казахте, може би е вярно, може би не е, но точно това е проблемът. От тук се налага промяна на подхода. Като учен, вие може би ще твърдите, че не е вярно това, което се твърди по-общо, но ние като политици трябва да знаем кое е вярно, за да знаем по какъв път да поемем. И след това ще направя препратка към един европейски филм, полски филм, наречен Студената война. Аз много го харесвам. За сталинизма, за Запада, за изтока. Той разказва европейската история, пресичайки границата. Естествено, тук също имаше предварителни продажби, споразумения за такива, но на основата на териториалния принцип, защото такава е системата. Вие правилно казахте, масовото финансиране и пласирането на продукцията не са достатъчни. Никога няма да бъдат устойчиви тези модели на финансиране, защото не, никога не знаете предварително какъв ще е резултатът от филма. Сега като имам предвид и дейността на някои други, които се застъпват за пиратството, например. Не съм сигурна, че моделът, който предлагате, ще даде резултат. Американската система за финансиране на филмопроизводството е много различна от европейската. А ние от дълги десетилетия съжителстваме различни държави членки. Съжителстваме заедно и няма да се откажем от това няма да бъдем е, Съединени щати на Европа скоро. Надявам се, че ще се умеем да изработим модел, който е полезен на европейс... ниво Европейски съюз и който зачита съществуването на държавите членки. Тъй, че трябва да намерим модели за финансиране, така че да се произвеждат качествени европейски филми и да имаме съответните модели за подпомагане на това производство. Може би трябва да се помисли за данъчен модел. Имаме екологични данъци, например. И винаги е стоял този въпрос за финансирането на европейските филми. Времето ми изтече. Жалко. Може би ще взема думата и по-нататък. Какви са препоръките ви във връзка с конфликта на целите, който споменах в началото? Вие казахте по-малко филми и по-високи бюджети. Това е ясен отговор на поставен въпрос, но за всички други въпроси, които са поставени, за съжаление аз не чух ясни отговори или ясни препоръки. Благодаря как да приложим метода пинг-понг, т.е. въпрос-отговор. Да да чуем професор Хугнолц и след това следващия въпрос. Имате думата, господин професор. Uh, Може би. Трябва да дам микрофона на един от авторите си, който трябваше да бъде на трибуната, но тя явно не е достатъчно голяма. Колегата е главен економист при нас. Йост Порт е, и може би ще се включи в разговора по най-уместен начин. Благодаря много. Въпросът за това колко филма искаме да се произвеждат в Европа е политически въпрос, културен въпрос, на който не можем да дадем отговор. Но има проблем при европейските филми. Те трудно достигат до аудиторията. Европейските филми много повече зависят от получаването на признание на фестивали. Те се конкурират помежду си. Много от тези филми, за да изградят репутация в кината и на фестивалите, имат само 2-3 седмици време. И те се конкурират помежду си, ако ми позволите да използвам този израз, конкурират се до смърт. Никой продуцент не смята, че са правени в Европа прекалено много филми. И това беше нещото, което ни накара да се замислям и да дадем препоръки. Значи да се правят по-малко филми с по-голям бюджет и да се правят бюджети за промоция, за представене. Това е едно важно послание, което се опитваме да разпространим. Сега въпросът колко филма да се правят категорично е с политически характер. Истински странно е, че броят на филмите, произведен в европейските държави на глава от населението, е по-голям за по-малките страни. Сравнително малки страни правят по-голям брой филми. И това пряко противоречи на логиката на пазарната економика, на економиите от мащаба, на пазарните сили и всъщност задълбочава проблемите, които съществуват. Okay. Желаете ли да допълните нещо, господин професор? Мисля, че имаме конкретни препоръки за основния проблем на проучването териториалният принцип и ролята му в предварителните продажби. Това е изходната точка за изготвянето на целия доклад. Това, на което сме свидетели, и е свързано с голямо напрежение, е, че бихме искали териториалният принцип да продължи да съществува, да оцелее, така да се каже. Но същевременно вървим към Европа без териториален принцип. И независимо дали тази тенденция ни харесва или не, ние не можем да я спрем. Това са силите на вътрешния пазар. От тук е, едно конкретно наше предложение е да се отдалечим от принципа на териториална изключителност, а да вървим към принцип на езикова изключителност. Това би било сравнително лесно и би съставлявало сравнително солиден отговор на сериозен проблем. Благодаря, Хелга, отбелязахте. Сега Силвия Коста, три минути. Е много благодаря. Изказването ви беше много интересно. В първата му част е, вие се е, спряхте и на новостите в нормативната уредба, създадена в Европа от 90-те години насетне за съчетаване на единния пазар и аудиовизуалния пазар от една страна и повишаване на конкурентоспособността от друга. Но разбира се, стои тук един фундаментален проблем. Ние трябва да придадем стойност, видимост на културното и езиковото многообразие, за да няма културен колониализъм, така да се каже, какъвто наблюдаваме на други континенти. Вярно е това, което казвате. Има свръхпроизводство. И тези продукции не достигат критична маса, за да бъдат пазарно разпространени. Аз съм докладчик е, по предложенията за нови програми. И мисля, че ние трябва много сериозно да разсъждаваме по този въпрос. Как да стигаме до не само националните аудитории, но и до аудиториите извън Европейския съюз. По отношение на това, което предлагате за езика, ние трябва да се стремим и към преодоляване на езиковите бариери, защото те пречат на разпространението. Вие предлагате езикова изключителност вместо териториална изключителност. Всеки от нашите национални пазари е свързан с определен език и различните езици, в зависимост от големината на пазарите, имат различна тежест. Аз бих е, задала въпроси в следния смисъл. Първо за европейски платформи. Имате ли предложения за такива? Защото съществуващите идеи като че ли не са достатъчно смели. И второ, договорната свобода – Бихте ли коментирали? Е, сегашният търговски модел е свързан с изключителна териториалност или териториална изключителност. Ние искаме да имаме повече канали за разпространение. Не е ли редно да има повече гъвкавост на ниво разпространение, дистрибуция? Знаете, че ние като законодатели сме призвани да изработваме правилата, в чието предели се осъществява тази договорна свобода. Трябва да се създадат условия, така че големите американски платформи да се съобразяват с договорната свобода при действието на правна уредба, която задължава към сключването на споразумение за зачитане на авторското право и за инвестиране на приходите в продукция, която се разпространява на териториален принцип. Значи, не толкова липсват първоначални средства, първоначални капитали за производство на филми. А просто трябва да се знае дали онези, които предлагат инструментите за финансиране, зачитат правилата, които изработваме? Благодаря, господин О, Не, извинявам се, първо да чуем отговора. Uh, Много благодаря за вашите въпроси. Изразявам съгласие с вашите идеи. Чувам подобни виждания и когато говорим с филмовите продуценти и с други ангажирани във филмопроизводството, че се нуждаем от гъвкави решения. Разбираме, че това е така. Същевременно това е и един от основните сигнали в нашето проучване. Не можем да пренебрегнем, не можем да игнорираме средата, която съществува в Европейския съюз. Не можем да се изолираме от правото на Европейския съюз. Не можем да кажем правото на Европейския съюз не се прилага или териториалният принцип не е приемлив и не е приложим във всички други правни отрасли, но е приложим единствено тук. Така не можем да постъпим. Значи поне в дългосрочен план категорично териториалният принцип ще трябва да отстъпи пред вътрешния пазар. Пред един пазар, в който вече не съществуват изкуствени граници. И точно това сме се опитали да направим с проучването. Предлагаме няколко альтернативи, които според нас отговарят на интересите на филмовата индустрия без да влизат в противоречие с принципите на вътрешния пазар. Благодаря много. Сега господин Здроевски. Три питания в езико полски. Благодаря. Имам три въпроса и ще ги задам на полски. Най-напред искам да развенчая един мит, който е широко разпространен в Европа и е дълбоко погрежен. Това е митът, че американският филмов пазар е изцяло комерциален, докато е, филмовият пазар в е, Европейския съюз се финансира от публични средства. Това не е вярно. В щати като Калифорния публичните инвестиции в филмопроизводството са над 2 милиарда евро. И това е повече отколкото бюджета за всички европейски филми. Просто не е вярно че търговския филмов пазар в Съединените щати изключва и е в противоречие с е, модел на субсидии в Европа. Второ, казва се, че е, няма интерес към финансиране на промоциите, на рекламите на европейски филми в е, Европейския съюз, извън Европейския съюз. Значи в Съединените е, щати пропорцията е 10 към 1. За пиар и за реклама е, в САЩ е, се харчи 10 пъти повече. И от тук идва разликата в пазарното разпространение на филмите. И трето, как се отнасяте към въпроса за незаконните държавни помощи в филмопроизводството? Често пъти е, съществуващите възможности за финансиране на филми не се използват, защото хората се страхуват, е, че ще завършат в съда или че ще се стигне до съдебно производство срещу тяхната държава за незаконна държавна помощ. Знаем, че в Франция има също така един така наречен защитен период от 5 години при филми с публично финансиране. Този защитен период трябва да изтече между пускането на филма и момента, в който той престава да бъде защитен и е, може вече да бъде показван. Е, мисля, че в някои държави членки този период е много по-дълъг 50 години. И последен въпрос, ако позволите. За 2 милиарда. Вие споменахте 2 милиарда. Това включва ли данъчните облегчения? които са на разположение на американските продуценти. Знаем, че европейските, т.е. американските продуценти се възползваха от една специална схема за 15% връщане на ДДС. Благодаря, господин професор. Моля за отговори. Благодаря за отговорите, т.е. за въпросите и за това, че сте се запознали задълбочено с доклада. Е, на въпроса ви за държавните помощи отговарям простичко не. Това не беше част от задачата на проучването. За трите други въпроса ще дам думата на колегите в дъното на залата, защото те са специалисти по економиката на филмовата индустрия и схемите за подпомагане. Йост или Петър? По отношение на втория въпрос. Занимавахме се с така наречените защитни периоди. Това е свързано до някъде и с предишния въпрос за гъвкавостта – Всъщност, наличието на защитни периоди лишава от гъвкавост продуцентите, защото в много случаи не им позволява да минат към разпространение онлайн, да кажем, в 5 годишен срок от излъчването на филма. Значи, е, най-напред е, е, трябва да се покаже филма, примерно в кино, за да може да бъде пуснат на фестивал или обратно. Това са такива ограничения, които много пречат на разпространението. Що се отнася до последния ви въпрос? Отговорът пак е простичко не. За 2014 година са налични последните цифри и няма в двата милиарда включени данъчни облегчения. Само преки помощи, които могат да бъдат е, безвъзмезни помощи или заеми при облегчени условия, които почти никога не се връщат. Така че е, реалната цифра на данъчните облегчения в Европа не е известна. Що се отнася до последния въпрос, на който още не сме отговорили, не мога да отговоря, защото не го разбирам. Ставаше дума за данъчната политика, ако не се лъж. Не беше ли въпроса за данъчната политика? Аз така разбрах. Може би ще зададете въпроса си повторно. Значи, да, за данъчната политика беше. И подпомагането а, на центрове за а, филмово продуциране. В Европа има 6 такива големи центъра. Доколко могат те да работят с производствени квоти? Значи схеми за подпомагане, Бабелсберг, центровете за продуциране. Бабелсберг е идеалният пример. Но там имаше криза в продуцирането. В Италия има такъв център, в Чехия Барандов. Кой ще отговори на въпроса? В крайна сметка въпроса е извън, е възможно друго държавно подпомагане на институции като студията Бабелсберг, Чиничита и, так, и в Чехия, така нататък. Независимо от отделни продукции. Това е извън мандата на проучването, трябва да кажа. Да, общо сме споменали данъчните облегчения, обаче фокусът на нашето проучване е първичното и пряко финансиране на филмопроизводството чрез е, преки помощи. Е, откровено казано, аз не съм юрист-специалист по данъчно право, колегите също. Ако ни изпратите имейл, можем да се занимаем с този въпрос. Мадам Билт. Госпожа Билт. Е, микро. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господа. С, с 84 процента от наши филми, е много трудно да отстояваме във Франция нашия пазар, който в момента заемаме 30% в сравнение с американските продукции. Казахте много уместни неща. Ще дам пример. Франкофонския филм от 1% е в Белгия и Франция и самата директива често често дава резултати, които не са особено е, качествени. Много често средни продукции стигат до фестивала в Кан. Спомням си от моето детство един е, е, много популярен филм, където зрителите напускаха залата. Вие споменахте за Германия, споменахте страница 46 за това, че трябва да изведем качеството преди количеството. Така или иначе, когато говорим за популярни филми, не означава непременно да копираме едно към едно посредство собствеността на американските продукции. Какво ще ни кажете по този въпрос? Председателката да чуем отговора. Благодаря за коментарите. Не, не, не чух въпрос, но може би моите колеги в лицето на доктор Пот все пак ще се опитат да ви отговорят. Ние отново ще кажа, че американския филм трябва да копира американския филм. Въпросът е политически, а, а ние говорим за пазарните проблеми на европейските филми, които пораждат от своя страна проблеми. Някъде сме отбелязали, че по този начин европейските филми няма да спечелят желаната аудитория. Това съвсем не означава в Европа да се правят филми по американски тертип, но просто трябва да решим. Ми мислим за пазар или мислим за изкуство. Нещата са смесени, имаме и вериги от разпространение, където се включват и културни отрасли, и пазарни отрасли. Решението всъщност е в нашето желание като общество и като континента Европа. Благодаря, госпожа Шойдрова. Благодаря за представенето, благодаря и за направеното проучване. То съдържа ясни данни, е, но преди всичко количествени. Има ли качествени критерии, а не количествени? Това, което би ми се иска да попитам е очертания от ваш принцип. Вие залагате на е, езиковия принцип. Смятате, че това ще бъде по-доброто решение. Сега ще ми се да уточним дали смятате, че териториалният принцип е причината за и пречката за по-широка аудитория, ако правилно разбирам прав, принципа на териториалността. Там вие виждате причинията за по-малко зрители, по-малко, по-малка аудитория. Не зная дали ако приложим вашето препоръка за езиков принцип при подбора, дали това ще доведе до по-широки аудитории и по-широк достъп за гражданите. Не съм сигурна, но искам да ви попитам. Това ли е вашия извод и вашата препоръка, ако правилно съм ви разбрала? Председателката, благодаря. Давам думата за отговор. Благодаря за този въпрос и за любезните коментари. Въпросът ви е всъщност защо предлагаме този модел, езиковия и какво ще решение е той. Аз не мисля, че основната цел на нашето проучване бе, че е, териториалния принцип е а, препани камъка в разпространението на филмите. Не е така. А, всъщност териториалността се използва като важен инструмент за привличане на финансиране от пазара. А, гър, гарантирайки териториално изключителни права на разпространение за съответните дистрибутори, радио и е, е, киноразпространители и така нататък. Винаги е било така. Това е искането на бизнеса. Ние не критикуваме този модел като начин на финансиране, но смятаме, че в бъдеще той може да се окаже неустойчив устойчив, когато законодателството няма да е териториално обвързано. Ние говорим вече за Европейския съюз. Колкото и да ни се ще, законодателството няма да е териториално обвързано. Това е основната, основния извод от нашото проучване и ние се опитваме да намерим решение чрез альтернативи, които ще постигнат горе-долу същите резултати резултати. Вместо територии да имаме езикови зони с права за разпространение и това ще им даде възможност като модел да просъществува в е, европейския пазар, защото пазара представя културното разнообразие, културните различия на пазара. Ние казваме, опитайте това. Економически се стига до същия резултат, но това е по-дълготрайно, по-солидно тъй като от териториалността ние ще минем към а, изцяло интегриран пазар. Разбира се, ако се ако напуснете Европа, а, нали, се откажем от Европа. А, но аз твърдо вярвам в този модел, така че смятам, че по това трябва да помисли киноизкуството. А, госпожа Трибон Мерси, аз бих искала да се върна към една от основните ви идеи. Вие говорите за това, че закона се отдалечава от териториалния принцип. Това ще трябва, това налага нови модели. Ние отдавна говорим по този въпрос. Вие говорите за изключителна ексклюзивност. Какво да правим с английския, питам аз? Всички европейци разбират или слушат или че, говорят английски. Какво означава това за английския филм, но и за страни с малки езици? Бихте ли обяснили това в светлината на вашите разсъждения? Говорите, че закон, законодателството се отдалечава от териториалността. Моят въпрос да дали за нуждите на цифровия пазар изкуството и науката предполага различни правила, които не въжат за автомобили или знаете по повод международните споразумения и Франция и други държави казват културата е друг вид стока но ако се откажем от ге... териториалното блокиране, не знам как нещата ще се развият. И не... знаете, че има политически дебат за на отстраняване на е, териториалното блокиране. Но а, за мен това е изпълнимо само при нови модели за финансиране. Другото би било безотговорно. И аз не зная дали вашия модел по-малко филми защото това предполага широко сътрудничество с повече пари и по-малко филми. Тук нещата не опират само до националните правителства и културни институти. Ще бъде необходим нов орган и това ще породи конфликти. За това искам да попитам какво означава на практика езиковата изключителност, езиковата ексклюзивност. Силвия Коста. Въпросът ми е свързан с питането. Ще продължа на италиански. Аз не получих отговор на въпроса си за езиковата ексклюзивност, за малките езици. И, и още един въпрос не получи, мой, моите въпроси не получи отговор. Как да създадем условия за свобода на договорите и договорните отношения в рамките на съответно законодателство, за да не сти се стигне до изкривяване. Говоря за големите интернет платформи. Там няма а, до, свобода на право, право а, на, до, няма свобода на договорните отношения. И какво става с а, интересите на хората, инвестирали в културата? Let me first uh, answer първо да отговоря на един от въпросите на госпожа Фанта Трипъл. Благодаря за тях и за всички останали въпроси. Разбира се, филмите и художествените филми не са автомобили. Никога не съм казал това. Напротив, има всички основания да смятаме, че филмите и филмовото изкуство заслужава специално отношение и това е факт в редица области. Но виждаме също, че може би е наивно да очакваме, че чисто териториалния принцип ще просъществува в дългосрочен план. Редица инструменти го след, отразяват и трябва да помислим за друго решение за тази това специално явление, филмовото изкуство, без да губим от поглед по-широкото измерение на единния пазар, който се прилага тук. Сега ще се повторя, но необходимо ни е сродно положение. Ние за това предлагаме две решения. Не просто от териториалност към езиков принцип, защото това не е революционен подход, това вече се е факт там, където има езиково припокриване на различни територии. Това вече съществува. Това не е революционно решение. Друго важ, друга важна препоръка, специално защитаваща филмовото изкуство от законодателството за конкурентоспособно. Затова аз казвам, нека да дадем дерогации, блокови изключения и да ги освободим, така да се каже, от разпоредбите на законодателството за защита на конкуренцията. Госпожа Коста зададе много конкретен и важен въпрос за малките езици. Това е въпрос който вярвам, на който вярвам, Йос Портер ще ви даде по-добър отговор. We believe that е Ние смятаме, че на практика няма да настъпят големи промени, защото в момент се произвеждат филми от, с по-малки езици, до няко, понякога повече на глава от населението и няма причини това да се промени, ако променим фи подхода на модела на финансирането. Най-важният въпрос всъщност е английския филм, вие го поставихте. Ако хвърлите поглед в бъдещето, може да очаквате, че най-ценно ще се окаже и най-скъпа ще се окаже съответно разрешението за английска версия, английски варианти и така нататък, защото има в, в всяка държава групи хора, които искат просто английски вариант, без субтитри и така нататък, дублаж и така нататък. Но те не са толкова много. И ако се вгледаме в економическите механизми, които стоят за това, не е толкова важно. Не говоря само за Брексит. Защо? А просто защото в момента прихода на глава от населението в езико, англоязичните страни е относително е, висок, така че това е по-ценен лиценз, отколкото за Латвия или Португалия. Чисто пазарно погледнато ще има, така да се каже, пробойни на е, изтичане на английски варианти към е, хора, които говорят английски в другите страни. Това не поражда проблеми с финансирането. Това, разглеждали сме въпроса. А що се отнася до малките страни и така наречените малки езици, особена промяна в модела не се очаква. Благодаря на докладчиците, както и на колегите за тази интересна дискусия. Благодарим за направеното проучване и за е, разговора с нас. С това, смятам, изчерпахме тази точка от дневния ред.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 с работата си, да разглеждаме предложението за решение на съвета за управномощаване на държавите членки да стана страна в интерес на Европейския съюз по конвенцията на съвета на Европа за интегриран подход към безопасността, сигурността и обслужването по време на футболни срещи и други спортни прояви. Имаме предложение за становище. Нашия док, докладчик е Ема Макларклин. До 25 март можете да внасяте изменения. До 25 януари можете да внасяте изменения. През февруари ще гласуваме. И тъй като а, и Либе има отношение на 18 февруари. Там ще има също гласуване по този въпрос. Докладчик в Либе е госпожа Ивон Кауфман. Решихме бързичко да приключим този процес, за да можем до гласуването в Либе да приключим работа. Е, ще работим само на английски език. В момента е вход процедура на съгласуване. Е, е, тоест, тук се гласува с да или не. Не, не се допускат промени в корпуса а измененията могат да бъдат предлагани само допълнително. По член 99 изменения в докладчик могат да се в комисията може да се прави само с разрешението на докладчика. След края на заседанието ще получите информация от секретарята по процедурата. Давам думата на докладчика след което докладчика в Сланка, Сянка и всички останали. Благодаря, уважаеми колеги. Сигурността по време на спортни събития е до изключително голямо значение за всички участници, така че те да не се притесняват относно хулигански прояви или насилие. Това е много важно в 21 век. Много е важно тази безопасна среда да се подобри радикално, което ще доведе до подобряване на самата атмосфера по стадионите и ще даде възможност за усъвършенстване, процъфтяване на спорта. Английската а, лига, например, успя да се справи с а, а, така нареченото английско заболяване а, футбол, хулиганизъм. И а, по време на а, футболната среща е, е, е, в Брюксел миналата година, Ливърпул и Ованто, станахме свидетели наистина на изключително тежко тежка проява на насилие. В крайна сметка се стигна до по-рано 39 души смърт, на които намериха своята смърт и на 600 а, ранени. 85-та година а, с, с конвенцията влезе в сила след трагедията от Хейзъл, за да може наистина да се възпрепятства подобно проявление в бъдеще. И в рамките на тези разпоредби могат да се а, изиска а, и сътрудничество в международен план, включително с активното участие и на полицията. Що се отнася до постоянната комисия, която следи за изпълнението на, коми... на а, конвенцията, тя включва а, много други заинтересовани страни, включително Интерпол и държави и е, професионалисти. Но изключително важно е да има ясни прояви, ясно познание, ясни препоръки, които се правят въз основа на преработката на конвенцията, която разискваме днес. И е, парламентът би трябвало наистина да е, стигне до съгласие относно ратификацията във връзка с конвенцията на съвета на Европа, интегриран подход, безопасност, сигурност, обслужване по време на срещи. Изключително важно Важно е всички агенции и служби е, заинтересовани да работят съвместно в дух на сътрудничество, за да може футбола и другите спортни събития да бъдат е, както сигурни и безопасни, така и да бъдат приятни за всички. Изключително важно е да подчертаем, че безопасността и сигурността се припокриват, а не могат да бъдат разглеждани по-отделно и е, не могат да бъдат изпълнявани от една агенция, така че е нужно холистично да подходим. И в крайна сметка съвета на Европа и държавите членки по свое осмотрение взимат решение, но Европейския съюз нужда е, е необходимо да обърне внимание за създаване на национална служба, звено за връзка, за да може да се осъществи международното сътрудничество в, поли... с... в полицейските служби. По този начин обновяването на конвенцията ще обнови конвенцията 85-та година в интерес на сигурността и безопасността и надявам се, че Европейския парламент ще подкрепи тази е, процедура. И това е изключително важно, защото, е, например, да си спомним за 89-та година трагедията в Хилсбург в Англия. Наистина, изключително важно да подчертаем, можем да се справим с този въпрос, така както в Германия има по-голям успех и при изпълнението на конвенцията всички следва да имат предвид кога, до каква степен може да се интегрира сигурността в общите принципи на безопасност. В светлината на всичко това подкрепям а, и се надявам, че ще се ратифицира конвенцията и ще продължим да работим с подкрепещите ни в Европа, за да може сигурността да остане приоритет. Благодаря ви. Благодаря. Госпожа Макларкин, сега ще дам думата на докладчиците в сянка. За НП господин Маркес не е тук и не е делегирал е, на друг да представи позицията. Продължаваме. Господин Неков. Социалисти и демократи също не е в залата. Jó, akkor árnyékelő adókat nem látok az ülésterembe, ezért mindenki szót kaphat, aki szeretne. Така kácsi всъщност növistem е, виждам докладчици az сянка momente. Nyákoj, de момента. Някой дали би Госпожа Белт. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо докладчик. По отношение на формата, Конвенцията от 2018 година вече е ратифицирана от Франция. Разбира се, гарантирането на безопасността е невъзможно без сдруженията на феновете. Във Франция от 2011 до 2016 година тези сдружения бяха подложени на много сериозни ограничения, включително ограничения за влизане в стадионите. Това се прави и във Великобритания. Има атентати на стадионите. Е, на Стад Дю Франс имаше такъв атентат. И е, освен това, напоследък има и терористична е, заплаха. На мен ми се струва, че не може за това да обвиняваме феновете. Те са душата на футбола. И за това аз е, е, смятам, че трябва да се противопоставим на опитите е, футболния и другите спортове да бъдат лишени от това чувство за общност. Това въжи за Франция, за Великобритания и за всички други страни, където се предприемат ненадлежни ограничения. Благодаря. Köszönjük szépen, és akkor úgy látom megérkezett е, Nyakov kolléga. Благодаря ви. Господин Яков дойде и ще му дам думата. Заповядайте. Здравейте, колеги. Извинявам се за закъснението. Относно това досие искам да кажа, че Конвенцията е единствено правно задължаващ инструмент на международно ниво, който задължава публичните и частните организации да си сътрудничат при организацията на спортни мероприятия. По същество тя заменя сега действащата Конвенция 120, създадена през 1985 г. след трагедията на Хейзъл, където загинаха 39 души Новата конвенция цели да отговори на нови предизвикателства освен футболното хулиганство, поставяйки акцент върху три много важни направления – мерките за безопасност, мерките за сигурност и мерките за обслужване. Трите мерки са еднакво важни за спокойното и успешно протичане на спортни събития, като футболните мачове, например. Макар че Съюза не може да бъде страна по конвенцията, само държавите членки поощрява сътрудничеството с компетентните международни органи в областта на образованието и спорта и в частност Съвета на Европа. В този смисъл програми в областта на образованието като „Еразъм плюс“ и в частност проектите по-специално посветената глава на спорта в нея имат действително добавена стойност. Международният характер на спортните прояви обаче изисква прилагането на интегриран подход и засилено сътрудничество в борбата срещу дискриминацията, расизма и проявата на насилие, трябва да се залага повече на превенцията, а не на мерки, след като насилието е вече ескалирало. С оглед на гореизложеното смятам, че препоръката на Комисията по култура към водещата Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешен ред трябва да бъде в подкрепа на даване на съгласието на Парламента за решение на Съвета, позволяващо на държавите членки да се присъединят към Конвенцията. Благодаря. Köszönjük szépen, és akkor uh, Diákon úr, utána... Благодаря, господин Диагоно и после госпожа Коста. E eh, Благодаря много, казва госпожа Коста. Благодаря. Това е една много важна ревизия на конвенцията от 85-та година. Тъжно е, че е, се налага да говорим за спорт, е, без да можем да спрем да говорим за насилие, за това, че някой е загубил живота си или че че живот е в опасност. Защото тези прояви всъщност са предателство към ценностите, които стоят в основата на спорта. Но разбира се, ние все по-често сме свидетели на такива прояви и за това сме длъжни да се замислим – може би прекалено много се набляга на економическата и търговската стойност на спорта и така се забравя, че той всъщност е носител на други ценности. Сигурността при спортните прояви е най-добрата превенция. Феновете не могат да бъдат винени, но има мнозина, които се представят за фенове, така наречените неистински, лъжливи фенове. Те създават безредици, те използват спортните мероприятия като възможност да проявяват насилие. Срещу тях трябва да вземем мерки. Срещу тях трябва да бъде насочена превенцията. И още в корен следва да бъдат премахвани негативните явления. Сега тук хубаво е да има правила, хубаво е да си сътрудничат полицейските органи от различни държави, но това не е достатъчно. Ние се намираме в едно общо европейско пространство. И член 65 ни позволява да предприемаме необходимите мерки съвместно. Длъжни сме да мислим за планиране, за споделяне на правилата, дори и при построяването на стадионите. Също така сме длъжни да гарантираме условия за сътрудничество, единна методика, единна превенция. Мисля си, че навсякъде трябва да бъдат инсталирани камери и тези изисквания трябва да бъдат сравнително уеднаквени, за да се знае кои са извършителите на престъпления, кои са смутителите на реда. Също така, необходимо е да има по-интегриран подход между различните аспекти, които имат отношение към сигурността по време на матчове и други спортни прояви. Управление на стадионите, поведение на феновете, предпоставки за сигурност и безопасност. Това е особено важно. И в света на футбола в частност. Mulțumesc, doamna președintă. Nu sunt nici микробист де fotbal. Благодаря, госпожо председател. Аз съм нито а, футболен фен, нито пък съм спортист, но с голям интерес наблюдавам онова, което се случва в тази област. И ставаме свидетели на едно явление. Първоначално а, прояви на хулиганство в а, Англия, някакси далече от нас, но бавно и постепенно това явление зарази и други държави. И не само засяга футболните срещи. Така че необходимо е да видим каква е тази връзка, да я анализираме отблизо. Защо? защото това засяга не само моята държава, но също така и обществени личности – те използват подобна възможност да изразяват политическа позиция. Понякога може да е приемливо, понякога не, но когато става въпрос за събиране на критична група хора, всичко може да се промени и да се стигне до агресия. И на практика да се забрави откъде всичко е тръгнало. Политическите въпроси, основната цел е наистина когато стане въпрос за подобна конфронтация, насилствена, каква е ролята на а, унези, които поддържат обществения ред. Ставаме свидетели а, на това по улиците, по време на срещи, футболни и има и също събития, при които а, ставаме свидетели на групова агресия тъй като има видеокамери. По този начин е възможно да, да се установят кои са виновните. Но много често това е трудно, защото те действат в група, като паравоенно формирование в известен смисъл. И те имат предварителна подготовка и това се случва не само по време на футболни матчове. Е, насилието е много тревожно явление. И ставаме свидетели е, на насилие там, където изобщо няма място за него, където просто се изразява становище. Много тревожно е това. И поради тази причина трябва да се справим с този проблем, имайки предвид съществуващите асоциации, сдружения, трябва да се намерят виновните сред тях, преди да се намерят точно отделните индивиди. Наистина, явлението е много интересно и се надявам, че ще се отдаде дължимото внимание на този въпрос, преди да стане още по-сериозен. Благодаря. Благодаря. Заповядайте. Аз мощно подпирам реновация. Благодаря, госпожо председател. Напълно подкрепям становището по конвенцията. Подкрепям мнението на докладчицата. Спомням си тези трагични събития, които се случиха преди 30 на 40 години, когато е, се сблъскаха феновете на противоположни е, футболни клубове. И държавите членки, а и, и други държави започнаха много сериозно да гледат на това явление. Е, много промени бяха направени, много изменения бяха внесени. И наистина невероятно е, е какъв успех има Обединеното кралство в борбата срещу това явление – сега вече няма тези предпазни огради, които по-рано бяха нещо обичайно по стадионите. И е нужен наистина холистичен подход, за да се справим с това явление, което се разпространява и в Европа, и другаде по света. Днес виждаме, че най-големия проблем във връзка с а, насилието на стадионите, а, нещо, което често се срещаше по-рано, намалява в Европа. Така че, очевидно, има успех борбата с проблема. В други държави също се случва това. политически издружения понякога проникват в спорта, инфилтрират се. Но е важно обществото да вземе е, подходящите мерки. Можем да се справим с насилието, можем да го ограничим. а, интересни са наистина събитията с феновете в бивша Югославия, например, футболните фенове и спортните е, стружения, клубовете, когато се играеха един с друг, винаги имаше общност на фенове, които в Югославия се сблъскваха, стигаше се до насилие. Една футболна асоциация бе контролирана от гражданска поли, по, по, по, полиция, а един от големите национални футболни а, клубове беше наблюдаван и контролиран от националната полиция. И винаги се контролираха тези асоциации. Нещата се промениха последствия, последствие, но в крайна сметка важното е лидерството в тези сдружения на а, привържениците да нямат право да участват в политически структури. Спомням си един филм за а, хулигански прояви. А, разглеждаха се проявите в исторически план. И членовете а, на футболния клуб бавно бяха интегрирани в обществото и живота се нормализира в този филм. Така че не може да се приеме насилието в организирана група. Нужно е конкретни мерки да бъдат предприяти. И е необходим по интегриран подход в футболните клубове. Благодаря, председателката, благодаря. А, сега ще се обърна към комисията. Желаете ли да вземете отношение? Заповядайте. Uh, Благодаря. Генерална дирекция вътрешни работи и образование и култура, двете дирекции представляват е, тази тема. Съвсем накратко, госпожо председател, ще ви представя позицията на Генерална дирекция вътрешни работи. Оценяваме работата на докладчицата и становищата госпожа Макларкин. Освен това, оценяваме и коментарите, които бяха направени в подкрепа на докладчицата, докладчиците в Сянка и членовете на парламента. Имаме положително становище, надявам се. Надявам се, че и комисията Комисията по граждански свободи на 20 и 9 януари и ще стигне до подкрепа, както и на 8 февруари ще се стигне а, до подкрепа с, с цел обща подкрепа от страна парламента, за да се приеме решението което ще ускори процеса на ратификация за тези държави членки, които очакват да ратифицират конвенцията. Благодаря ви много. Много ви благодаря. Докладчицата има думата. Благодаря, уважаеми колеги. Благодаря за интереса, за вниманието, за грижите по този изключително важен въпрос за сигурността. И всички мерки трябва да бъдат предприяти, за да може наистина а, зрителите в стадионите да се чувстват безопасно. Необходимо е да подходим по такъв начин, че в крайна сметка да подкрепим и ценността на спорта, както каза госпожа Коста. Но нека да бъдем съвремени, нека да ратифицираме, нека да направим нужните мерки, за да може може хората да продължават да се вълнуват а, от спорта, но да се чувстват сигурни. Е, в комисията за последен път съм председател, така че много благодаря. Е, прощавайте докладчица. Е, за мен беше изключителна радост. С голяма стрес работих, особено по темата, която дискутираме сега. Надявам се, че ще поддържаме тези ценности, ще се радваме на интегритет в спорта и почтенност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 24 януари, 12 часа е срока за предлагане на изменения. Сега да направим 5-10 минутна почивка. Ще продължим в 11 часа. Точно, много ви моля, бъдете, ще бъдем всички в залата, за да продължим с представането на приоритетите на румънското председателство. Благодаря.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 Уважаеми колеги, мисля, че можем да продължим заседанието. За мен е особена радост днес да, да, приветствам румънското председателство на съвета на Европейския съюз, представлявано от Екатерина Андронеско, министър на образованието, министър на култура и националната идентичност Валер Даниел Бреас и министър на младеща и спорта Константин Богдан Матей. Е, добре дошли на всички ви в нашата комисия. Брексит все още представлява голямо предизвикателство пред Европейския съюз. То съвпада с, той съвпада с вашето председателство и сигурно не е лека задача. Освен това, съвпада, вашето председателство съвпада и с европейските избори. Това означава, да се постигнат качествени компромиси между съвета и парламента, да приключи работата, а комисията раб за жалост а, а, толкова късно представи предложението за МФР специално в нашата част, че Тристранните преговори ще се проведат е, едва в новия парламент и след вашето председателство, но мисля, че и така имате достатъчно работа в областта на културата, образованието, аудиовиз... аудиовизията, младеща и спорта. Така че много се радваме, че ще можем да ви чуем. По 10 минути има за всеки от вас и след всяко, всяко изложение ще проведем дискусия с членовете на комисията. Мисля, с вас ще започнем, госпожо Андронеско. Имате добре дошла и имате думата за 10 минути. Добър ден, уважаема госпожо председател, уважаеми евродепутати. Е, и представители на, Европейското, на Европейската комисия. Първо, нека да кажа, че за мен е чест и радост да застанат днес пред вас, за да говорим за въпросите в областта на образованието. Аз самата съм преподавател и смятам, че образованието е област, която обединява хората. Образованието е е, заздравява европейските ценности пренася ги в държавите членки. А и се известен факт е, че чрез образованието гарантираме спойката на Европа. Аз говоря днес като министър, но и като бивш бенефициент на европейски проекти и в това си качество се радвам да благодаря на Европейския парламент за приетите проекти за образователните системи на държавите членки. За Румъния, пък и не само за Румъния, е много важно проектите приети от парламента да разкрият път на надеждата към сътрудничество и взаимодействие. Била съм декан, била съм и ректор и мога да ви уверя, че тези сътрудни е, проекти ем, ни сближиха. Ние сме провеждали съвместни изследователски проекти, курсове, спецкурсове, мобилност и обмен на студенти между нашите университети и не на последно място обмен на добри практики. Включително и на най-високо образователно ниво. Що се отнася до провеждане на изследователска дейност на, за научна степен доктор парламента подкрепя тези мерки, а те са много важни за изграждане на европейско пространство на образование. Разбира се, ние трябва да продължим работата по законодателни досиета и тук ще разчитаме на вашата помощ, защото не смятам, че Румъния сама не може да се справи с нито едно досие. Необходим е обмен между е- европейските институции за търсене на решения, които да доразвият европейските ценности качествени системи за образование и възпитание на децата е нов път в изграждането на младото поколение. В повечето случаи е специалистите в образованието са съгласни, че е много ран, важно от най-ранна възраст да се придобият комуникационни умения. Затова аз смятам, че тук е, се разкрива път за приобщаване на децата в рамките на образователните програми още от най-ранна възраст. В това отношение ние сме провеждали вече е, срещи и заседания и се надявам, че с ваша помощ и с помощ на останалите европейски институции ще успеем да постигнем резултат до срещата на министрите на образованието през май. Тук, разбира се, ще разчитаме на вашата помощ. Е, освен това е много важен подход, всестранния подход към изучаването на чуждите езици. Това е път към Европейския съюз. Път за младото поколение на по-добро сътрудничество, по-повече разбирателство, изграждане и поддържане на европейските ценности в диалог, провеждан на един и същи език, на общ език. Едновременно с това ние категорично смятаме да продължим този проект и се надявам, че ще постигнем резултат. Надявам се, че ще постигнем съгласие на държавите членки в рамките на нашето председателство. Много интересни, сложни проекти които са нетърпеливо очаквани от европейските граждани, особено младеща. Говоря за Еразъм Плюс. Еразъм Плюс вече постигна сериозни резултати и измененията за следващите програми ще ще направят програмата по-ефективна и по-полезна за всички участници в програмата. Говоря за формално и неформално образование, но също така и за възможностите за младото поколение, например, мобилност за разширяване на образованието, но също и за междукултурен обмен. Тук ще спомена европейските мре, университетски мрежи и мрежата на центровете за образование. Всичко това трябва да се разглежда като част от европейското образователно пространство. Това пространство предлага ценен шанс, ценна възможност за Европа да отстоява своите ценности. Шанс за Европа на сближаването, на самоопределяне и на е, определена идентичността на страните на граждани с еднакви възможности в помощ на ключови способности и умения, така необходими за бъдещата професионална кариера на младежите. Благодаря, че подкрепихте регламента за програмата Еразъм така че в момента националните парламенти работят по нея. Много от тях вече я приеха. Е, съветът също постигна частичен общ подход по въпроса и се надяваме, че в рамките на нашето председателство ще започнем тристранни преговори. Надявам се да можем да сторим това. Мобилността допринася за това Европа да се развива устойчиво. Това е важно, защото това е, така да се каже, страничен ефект на програмата Еразъм. Убедена съм, че в съответните комисии на Европейския парламент ще добият популярност проявите в Букурещ. Надявам се много от вас да бъдат наши гости не само по обсъжданите теми, но ще имате възможност да се запознаете с страната и народа ни и по този начин ние ще дадем своя принос за тази толкова важна област на сътрудничеството. Нека в заключение да ви уверя, че имаме намерение широко да сътрудничим с Европейския парламент. Николай Йорга, наш виден историк, казва е Европа е всичко, което виждаме и чуваме. За това е важно да насочим поглед към младото поколение да гарантираме изграждането на образовани млади европейци. Благодаря, госпожо председател, за възможността да говоря пред вас. Председателката, благодаря много, госпожо министър. Сега ще започнем с координаторите. По за две минути ще имате думата. След това ще чуем и други членове. Ще направим по-оживена дискусията с въпроси и отговори. Госпожа Шойдрова, не знам кой от вас днес всъщност отговаря по темата за те. Госпожо Шойдрова. Благодаря много за изложението ви, госпожо министър. Разбира се, за тази половина на годината е, според мен приоритет е бюджета за програма Еразъм Плюс за периода 2021-2027 година, това, което и вие споменахте. Мисля, че комисията е предложила добър бюджет, но нашата комисия в парламента предпочита да осигурим още повече средства за тази програма, тъй като е задължително програмата да бъде разширена и съответно подплатена с средства. Тя все още остава изключителна програма, а ние бихме желали да е по-приобщаваща програма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 е, това са трите направления на Европейския корпус за солидарност. Надявам се, че на следващото пленарно заседание ще гласуваме е, това, което сме планирали за тези три направления и ще ви улесним значително. Тези програми са с хоризонта 30 години т.е. отнасят се за младежи от 18 до 30 годишна възраст и ние бихме желали да ви дадем е, в ръцете възможности, чрез които да стимулирате солидарността между младежите. Надявам се, че ще постигнете големи успехи и ви го желая от сърце. Благодаря много, госпожо министър. Имате думата за отговор. Благодаря много за този въпрос. Благодаря, госпожо Шойдрова. Казах вече, била съм преподавател, професор съм и винаги съм се застъпвала за проекти в областта на образованието. Да, годината не е лесна. Европейски избори, Брексит, Брексит, но мога да ви уверя в нашата пълна подкрепа аз ще искам увеличаване на бюджета за Еразъм. Е, мисля, че подобно постижение ще бъде наш общ успех е, ние ще се борим за това, вие ще е, благословите крайния резултат. Осъзнавам дълбоко значението на тази програма за младежите. Силвия Коста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 поне първо четене, на първо четене бихме искали да приключим този важен регламент. Във вашето изказване направихте редица предложения, включително по-широк достъп до европейски програми, качествено образование за всички, особено за младежите и по-уязвимите млади хора. Тема, която е много важна и за нас. Ние в качеството си на парламентарна комисия подкрепяме и програмата Еразъм. Но говорихте и за желание от вас нов подход. Има препоръки да нашата комисия по този въпрос. Специално темата езиково обучение може да намери своето място сред утвърдените практики. Това е политически много важна тема. Освен това, образование от най-ранна възраст. Това предполага, разбира се, е, включване на цифрови умения, но и провеждане на съответни е, проучвания за тази област. Те трябва да се задълбочат. Ще ни се да бъдат положени по-големи усилия. за по-съдържателно изграждане на европейското образователно пространство. Разбира се, взаимно признаване на различни дипломи и сертификати. Тук не отчитаме ролята на субсидиарността, но да не забравяме и европейския поглед. И в заключение, нека кажа, и припомня, че имаме две предложения. Европейската студентска карта или и откри Европейския съюз като подформа на еразъм. Тук можем да заложим повече на образование и европейски ценности. Сега, госпожо министър. Благодаря за тези въпроси, госпожо Коста. Това са многообразни въпроси, на които се опитвам, е, ще се опитам да отговоря. Разбира се, многоезичието е важно за нас. То е свързано с изграждането на европейското образователно пространство, но и с по-добро общуване между поколението, което днес ходи на училище. Конкретно, смятам, че нашите студенти в всички страни много ще се радват, ако получат билет за мобилност, така да се каже защото свободното движение, мобилността ще бъдат гарантирани. Тук вашия глас ще бъде високо оценен. Подкрепям вашето начинание. Програ... Прочетох програмата Откри Европейския съюз и смятам, че компонентът образование я прави особено ценна и по-ефективна. Председателката благодаря за екаре. Господин Месершмит няма да вземе думата. Алде? господин Дяконо или който от вас е решил да се изкаже, заповядайте. Заповядайте. Ако искате. Де. Не като Алде, а като господин, като дякно се из, изказвам. Ucizic Дин Николай Йорга, Iorga, сенсор ка едукация educația este tot ceea ce vezi și ce auzi. Mi se pare fundamental acest citat, această realitate. Întrebarea е... Е така. Образованието е централно в нашите общества. Прекрасен е този цитат, който ни поднесохте. Госпожо министър, цитирахте историка Йорга. Бихте ли казали как образов... може да се гарантира всеобщо образование, но след като имаме толкова различни образователни системи. Това е друго наше желание да създадем съвместимо образователно пространство. Имаме едно общо европейско пространство и образованието трябва да го отразява. Как конкретно да стане така? Госпожо министър, вашия отговор. Доклад за оратора, моля. Доклад за, е, микрофон за оратора, моля. Не чуваме оратора. Foarte ușor uh, de transpus. Трябва да призная, че това никак не е лесно на практика е, тази идея на господин Йорга. Трудно, но не невъзможно. Трябва да опитаме. Затова смятам, че в началното образование, пък и не само това, трябва да заложим на основните ценности. Това са годините на изграждане на личността. Личността трябва да бъде гъвкава, да реагира на действителността и нейните промени. Това са част от нещата, които искаме да включим в учебните програми. Хелга Трюпел. Uh, Благодаря много, госпожо министър. Искам да се спра на въпроса за политическото ви ръководство при румънското председателство. Чухме доста а, ваши колеги и вие самата казахте, че имате богата програма Еразъм плюс Европейски корпус за солидарност. Връзка а, с младежите, с младежите по селата, с хората в неравностойно положение. Както а, вече бе споменато, а, в момента се води голямата битка за многогодишната финансова рамка и ние се нуждаем от румънското председателство да ни подкрепи в нашата битка за бюджета, за да преследваме общите си интереси в областта на европейското образователно пространство, в европейското сътрудничество и ви моля Изиграйте необходимата политическа роля, за да убедите колегите си, че се нуждаем от по-голям бюджет, за да изпълним дълга си към всички европейски граждани. Благодаря. Благодаря, госпожо министър. И аз благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и за поставените въпроси. Искам още веднъж да ви уверя, че само като преподавател аз лично смятам да дам своя принос. В рамките на румънското председателство отговорността ни е още по-голяма. Ние ще настояваме много за по-голям бюджет. Госпожа Билт. Благодаря, госпожо министър. Благодаря и господа министри, благодаря госпожо председател. Имаше Европейски оркестър е, за откриването на, европейск... на румънското председателство. Чухме деветата симфония на Бетовен, както и една румънска рапсодия от Георгия Енеско. Така бе даден много хубав пример за разнообразието на нашата цивилизация. Като европейци ние имаме общо притежание върху огромни произведения, значими произведения, създадени в други страни и сме длъжни да гарантираме достъп до тях на всички бъдещи поколения. Съжалявам, че няма такова равновесие в програмния документ на румънското председателство. Европейския корпус за солидарност е посочен като пример за укрепване на европейската идентичност. Обещава се възможност на всички да се движат из Европа, за да могат да откриват нови места, да работят там, но нищо не се казва за културните обекти. Нищо не се предлага срещу глобализацията, която превръща културата в унифицирана стандартизация. Нищо не се казва за големите метрополи и разнобоя между тях и малките места. Вие е, споменавате е, мобилността, но аз е, смятам, че трябва да говорим и за вкореняването. Може би европейците мечтаят не толкова да се движат и да работят по чужди земи, а да живеят и да работят у дома си. Госпожо министър, имате думата. Благодаря много. Уважаема госпожо Билт, трябва да призная, че аз също бях много впечатлена от концерта, на който присъствах и бях много е, възрадвана, че обещаното там е, бе последвано от дела. Още следващата седмица румънското правителство прие решение за подкрепа на оркестъра, който чухне. В никакъв случай не трябва да прекъсваме кораните с нашите родни места. За това местната култура не бива да бъде подценявана. Тя трябва да бъде подкрепена в по-нататъчното си развитие. Затова румънското председателство в никакъв случай не смята да подценява важния аспект на местната култура. Благодаря преди да преминем към следващия министър. Още две изказвания. Джули Уорд, минута. Um, minister, Госпожо министър, много се радвам, че сте тук. Аз съм британска. Представлявам северо-западната част на Англия. Там има много румънци. Много са румънците във Великобритания и те дават огромен принос за многообразието на нашите общности езиково и културно. Мога да ви уверя, че когато идват в моя град Манчестър или отиват в Ливърпул, те не забравят своята национална идентичност, а споделят своята румънска идентичност и националното си наследство. Имаме изключителни програми и проекти в нашите градове е, за обединяване на различни култури, за тяхното съчетаване, за споделяне на разликите но ако желаете и за създаване на нови форми на културно изразяване, които често пъти представляват смесица от различни културни традиции. Така че мога да ви уверя, че румънците не губят културната си идентичност, когато идват в Великобритания. И много от тях се опитват да сътрудничат с други колеги и да направят нови програми, които имат успех в цяла Европа. Аз всъщност не ви задавам въпрос. По-скоро това е едно уверение от моя страна към вас. Госпожо министър, имате дума за отговор. Благодаря много, госпожо Уорд, за това изказване гледайки статистиките в Румъния, установявам, че все повече студенти от Румъния искат да следват в Великобритания. Те, мнозина от тях се завръщат. Това е техен свободен избор. Както и вие казахте, не съм е, те е, има това желание. Да, Брексит налага да обърнем особено внимание, но се надявам, че рума, е, европейските граждани ще могат да продължат да живеят е, по свой избор. Понеже споменахте Манчестър и Ливърпул, нека да кажа, че първият румънец който е пътувал е, с е, железница в Европа, е, Петрак е дал името на университета, където преподавам. Госпожа Бошко. Благодаря много за предста... направеното представяне на програмите на румънското председателство. Три неща искам да кажа. Много се радвам, че не подценявате качеството на образованието. Не зная, запознати ли сте с неодавна изготвения ни доклад. Заедно с госпожа Хрибачка направихме този доклад за подобряване на образованието. Може би ще обърнете внимание на този доклад и нашите препоръки за повишаване качеството на образованието в области, където това е необходимо е, чрез най-добри практики. Е, започваме, е, вие споменахте и приемането на дипломи и удостоверение за квалификация. Тук имаме много сериозна работа, разчитаме на вашата подкрепа. След това многоезичието. Госпожа Коста също го спомена, това е много важно. За нас е важно а също ученици и студенти да могат да учат народния си език. Е, надявам се, че това се отнася и за Румъния, и за мълцинствата ни там. Мълцинствата там. Моля, подкрепете това начинание. Заключително изказване, госпожо министър, пред, госпожа министър Андронеско. Благодаря много. Благодаря на вас, госпожо Бошкар. Разбира се, образованието и квалификацията на преподавателите е много важно за качеството на образованието, където и да се осъществява то. За това за нас въпросът е изключителен, изключително важен ще се запозная подробно с доклада. Що се отнася до признаването на дипломите, установяваме, че на много места прякото сътрудничество между висшите учебни заведения води до същия резултат. Това е полезен подход за многоязичието. Румъния има богат опит в това отношение, също и добра практика, добри практики ние имаме 20 малцинствени езика, които се преподават в Румъния. Мисля, че трябва да продължим, защото не подценяваме родния език. В никакъв случай. Благодаря. Председателката, благодаря госпожо министър за представената програма и за отговорите на нашите въпроси. Желаем ви успешно председателство и нека да подчертая, че всички разчитаме на това да успеете да убедите особено финансовите министри, че се нуждаем от повече пари, ако искаме да изпълним всички задачи пред нас които трябва и бихме искали да осъществим. Ние ще разчитаме на вашата обща подкрепа, особено за програмите, които са в нашия ресор, да получим повече средства и е, за всички програми, подкрепени от парламента. Разчитаме на вашата подкрепа, за да успеете в рамките на вашето председателство да разсечете възела на МФР. Благодаря ви. Сега министра на културата и националната идентичност, господин Валер Даниел Бреас. Имате 10 минути, господин министър. Домна președintă, vă mulțumesc uh, Госпожо председател, благодаря ви за възможността да говоря днес пред вас. Добър ден на всички, уважаеми колеги и членове на, на комисията. За мен е чест да говоря днес пред вас. Нашите приоритети се градят върху приноса, който искаме да постигнем за европейските граждани и европейските ценности ще имаме ограничени възможности, защото европейските избори са пред вратата. Но нашето желание е да приключим максимален брой досиета, за да постигнем конкретни резултати за гражданите. Един от приоритетите е създаване на нови шансове и възможности за творческия сектор. Тоест, на трансгранично под подпомагане на европейските творци. Искаме техния глас да прозвучи на европейската сцена също, както се чува гласът на економисти и технически специалисти. Културата и изкуството са не по-малко важно авторите и кул... носителите на културните дейци, извинявайте, са в центъра на европейското пространство. Да, цифровизацията променя тези области. Ние ще заложим на конкурентоспособен пазар в тази област, но и на създаване на модели, насърчаващи предприемачеството. Надявам се това да разшири кръга на заинтересованите. Ще поставим акцент върху авторските права и модернизацията на правната рамка тук е задължително. Европейците трябва да имат достъп до нашата многообразна и богата култура. Е, румънското председателство ще работи активно по директивата за авторските права. Започнахме вече пре преговорите и ние сме изправени пред избора да напр... пред необходимостта да направим прагматични полезни избори. А именно достойна защита на авторската права, достойно заплащане при използване онлайн коректна конкуренция и честен честно възнаграждение на културните дейци. И не на последно място гаранция за достъпа на европейските граждани до качествени европейски културни произведения, като разбира се, основното е да помогнем на европейските граждани да опознаят културното многообразие, но и да имат достъп от широка гама материали за информация и обучение. Това са трудни и технически сложни задачи Разбира се, това ще отнеме време е, и все пак се надяваме, че директивата ще ни помогне. Дебатите в Европейския съюз показа, че тук е необходимо да отчетем различни моменти. Следващ приоритет на румънското председателство е да продължим преговорите по творческа Европа за периода 21-27 година. Всички ние сме убедени, че приемствеността и подкрепата за културния и творческия сектор е много важна. Става дума за подпомагане на хора на изкуството тук. Напредък има, но това зависи от БФР. Въпреки това, ние смятаме да започнем преговори с Европейския съюз за секторните компоненти, без да залагаме за сега на конкретни а, цифри. Смятам, че частичният общ подход между двете европейски институции тук е много важен. Това ще ни позволи да обхванем повече поколения. Що се отнася до финансовите аспекти, смятаме да насърчим предприемаческия подход и да търсим иновативни финансови възможности. На 16 април в Букурещ ще се проведе среща на финансовите министри, където смятаме да обсъдим този въпрос. До сегашните европейски стъпки базират на проучвания относно възможностите за финансиране на културата и творческите дейности. Някак си много се залага на рисков капитал, грантове, ваучери и така нататък, банкови гаранции и, и така нататък. Тези инструменти вече съществуват, но трябва да намерят своето политическо приложение за да обсъдим следващите стъпки на Европейската стратегия, за да се гарантира взаимно допълване. Говоря за финансовите инструменти, но и за привличане на всички заинтересовани в името на добър резултат за културната индустрия. Е, Румъния ще заложи на, музикал, на музиката и филмовото изкуство. Ще организираме различни събития. Music Moves Europe. Музиката движи Европа. Това е една от нашите инициативи. Да насърчим е, твор... музикантите да предлагат европейски репертуар. Имаме и конференция на тази тема. Това ще бъде на 20 и 21 юни в Букурещ. Надяваме се да постигнем по-добър диалог между музикалните творци, без да подценяваме аспекта авторски права и други важни въпроси. Киноизкуството Имаме заключение на съвета за по-добро трансгранично сътрудничество. Проучванията сочат, че копродукциите се ползват с по-голям успех, отколкото националните продукции, защото в повечето случаи те се из разпространяват в партньорски държави. Това е израз на многоезичието и културното многообразие на Съюза и разкрива много страни на общите европейски ценности. Така ние изграждаме обща идентичност. Политическите ни препоръки ще бъдат насочени към сътрудничеството между държавните членки, особено граничещите, но не само тях. Ще се стремим към лоялна конкуренция за всички. На 18 и 19 март ще имаме конференция на тази тема. Заповядайте! културните елементи, които ни обединяват, създават чувство за принадлежност към общо пространство. Затова трябва да поговорим за европейското културно наследство. Годината на културното наследство приключи, но мисля, че не бива да забравяме, че културното наследство е привлекателно за регионите и Европа и за всички европейски граждани. Румън Румънското председателство ще постави акцент върху културното наследство и високите стандарти за неговото съхранение и опазване. Важно е да очертаем добрите практики, но също така да развием проекти, които да доведат до процес на възстановяване. В град Сегешвар ще имаме през април мероприятие на тази цел. И друга важна цел е насърчаване младежкото творчество. Смятаме, че Европейския съюз има много предизвикателства, но това не трябва да е в ущърп на творчеството. Младите хора трябва да развият повече умения, за да се впишат в трудовия пазар. Цифровата економика е много важна тук и нашето председателство ще заложи на достъпа на младите хора до култура за по-добра комуникация и по-добра интеграция в трудовия пазар. Говорим за граждански дух и предприемачество. Това са най-важните приоритети на нашето председателство. Благодаря за вниманието ви. Председателката, благодаря господин министър. Сега отново ще изслушаме координаторите. Госпожа Шойдрова, две минути. Е, Много благодаря. Ще се изкажа съвсем кратко. Културата, разбира се, е наше историческо, артистично наследство. Благодаря за това, че е, отбелязахте това при изложението на своите приоритети, господин министър. Е, защото това, което ние трябва да опазим, трябва да бъде предадено на идните поколения. Приканвам ви да мислите за финансовите източници Творческа Европа, да мислите за нейния бюджет и за акцента върху приоритетите. Много интересно е това, което казвате, че поставяте в центъра на вниманието си киното. Защото ако мислим за кинопроизводството, трябва да мислим за това, че то се нуждае и от аудитория, че трябва да научим младите да ценят филмовото изкуство. Е, също така трябва да се акцентира върху образованието за кино. Нещо, което не виждаме навсякъде все още. И също така е, в творческа Европа важно начало е така нареченото географско равновесие. Нали, не трябва да има повече проекти на изток, отколкото на запад и обратно. Благодаря ви. Заповядайте, господин министър. Е, благодаря много за поставените въпроси, госпожо Шойдрова. Разбира се, достъпът на млади хора до киноизкуството и завръщането им в кинозалите трябва да бъде насърчено. Важно е да започнем от образованието на младите хора. Вярно е това, което казахте. Образованието чрез кино и изкуството също е нещо много ценно. Заключенията по отношение трансграничното движение на произведения трябва да намери своето място, да улесним и достъпа на младите хора до това. В рамките на нашето председателство ще обърнем особено внимание на това и ще направим опит да привлечем младите хора, залагайки на тяхната творчески капацитет. Силвия Коста, благодаря. Благодаря. Много ми допаднаха вашите думи за приоритетите на председателството. Те ми се струват много интересни. Първото, за което бих искала да получа уточнение, са сегашните преговори. Те са много тежки за авторското право имам предвид. Струва ми се, че трябва най-сетне да ги изведем до успешен край. В парламента, смятам, бяхме изготвили един доста уравновесен текст. Разбирам, че като председателство се опитвате да намерите обща база за постигане на съгласие. Искам да ви призова е, да действате решително. Е, ще бъде жалко, ако нашия законодателен мандат изтече без да приемем акта за авторското право. Би трябвало е, да се гарантира равенството между достъпа до е, култура, авторските права и правото на авторите на възнаграждение и инвестициите, които са необходими. На следващото място надявам се, че можем да е, започнем преговорите по оставащите досиета за програмата. Тя става много амбициозна. Искаме увеличение на средствата на 2,8 милиарда евро. И се надявам, че ще ни подкрепите. И сега Invest Europe искам да коментирам. Е, трябва да се увеличат инвестициите за многообразни цели. Въвели сме в новата програма InvestEU много важни условия, тъй като Програмата трябва да може да обслужва и този нематериален сектор, какъвто представлява културата. Знаете, че има общо европейска програма за културата. Е, какви са акцентите, които поставяте вие в тази програма? Мислите ли, че ще има нещо като рамкова директива в тази връзка?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 Проведохме множество разговори по въпроса и разбираме, че мненията тук са разделени. Е, както казах, говорим за важно досие и предвид това Румъния ще стори всичко по силите си в рамките на своето председателство да раздвижи нещата с цел да постигнем съгласие. От друга страна, темата, както казах, е извънредно чувствителна. И за това е много важно да постигнем балансиран текст до края на този законодателен период. За творческа Европа Искам да ви уверя в нашата готовност за взаимодействие по този проект. Творческата дейност трябва да бъде подкрепена. Ще се опитаме да подкрепим различни ниши в е, и проекти, за да повишим качеството на целия ресор. Темата е наистина важна. Имаме предица проекти и искам да покажа, да кажа, че обръщам особено внимание на всичко, което е свързано с реставра... реставрацията. Тук не залагаме основно на качеството, защото не говорим просто за културни паметници. Една добра реставрация предполага европейска рамка. Дали говорим за културен паметник под формата на сграда или просто паметник, важното е качеството. Господин Дяконо. Благодаря. В нашата комисия работихме много активно по една система всички ние участвахме в годината на европейското културно наследство, която протече много успешно е, с наш общ принос. Имаш нещата са разделени в две, две части. Първата част беше годината 2018. Втората част попада във вашето председателство политики, стратегии за дългосрочни и дългосрочни проекти. Работите ли по въпроса? Бихте ли посочили теми и проекти, които сте очертали за втората част на тази инициатива? Отговор на господин министъра. Господин Дяконо, благодаря за вашите въпроси. Разбира се, ние ще обърнем особено внимание на тази втора част. Не ми остана много време, но накратко ще кажа какво предвиждаме. През април, както казах, ще имаме конференция в Сигишуара. Е, това ще е подходящ помод, пом, повод, извинявайте, да изградим и очертаем кач, е, стандарти за качество. През изминалата година и в е, работната група за подобряване на практики в областта на, на тази тема ще поканим най-добрите експерти. Това е важно, за да постигнем вътрешна логика и единство качеството не винаги получава заслуженото внимание. Смятам, че можем по този повод да говорим сериозно по засегнатата тема. Благодаря, Хелга Трюпел. Uh, Благодаря, господин министър. Искам да се върна на темата авторско право, тъй като времето ни изтича. Вие основателно посочихте, че става дума за деликатен и важен въпрос, който обсъждаме от 10 години. Парламента две години и половина се занимаваме с реформата на авторското право, мисля, че става дума за европейското самочувствие е, в борба с е, е, глобализацията и това по-силният да спечели, когато няма защита на свободата. Мисля, че ние трябва да се борим за свободите и за ценностите на Европа, без да засягаме правата, без да засягаме свободата на изказване. Това е член 13. Вие в момента се изказахте против но на това, което чуваме от вашето ръководство. Надявам се, че ще работите за компромис, за най-доброто решение, което да защити нашите автори, нашите творци и същевременно да не нарушаваме основните права. Мисля, че се предлагат решения в тази посока. Когато се водят преговори в този дух, можем да се надяваме на добър резултат от преговорния процес. Ако отложим всичко това за следващия парламент, не знам дали ще се постигне резултат. Значи, тук се чуха някои заплахи, че ще нарушим свободата на ползване на YouTube, че ще забраним на хората да качват съдържание в YouTube. Това не е вярно. Става дума само за регулиране на лицензирането. Американските дружества, според мен, разпространяват неистини, за да могат да оплашат хората и да ги настроят. Наша обща отговорност е да търсим справедливо решение на съществуващите проблеми и да гарантираме доброто управление на пазарите и се надявам, че така с член 11 и 13 в нашия проект ще постигнем едно много балансирано за всички решение. Министърът у, уважаема госпожо Трюпел, високо оценявам изказаното от вас мнение. Тук що казаното от вас е напълно вярно. Относно авторските права, ние е, също казахме, че дебата е започнал още преди 10 години. От две години въпроса се обсъжда и в Европейския парламент. Това може да продължи безкрайно. Нашата роля е да гарантираме баланс между защитата на авторските права и свободата на мненията. Засегнахте въпроса за свободните медии. И всяка всяка държава членка, всяка държава в света, разбира се, иска да съществуват коректни отношения. Искаме лекарите да бъдат честни с нас, преподавателите, да бъдат е, ясни и коректни. Същото се отнася и за медиите. Неодавна казах, че авторските права трябва да бъдат защитени, но също то се отнася и за свободата на мнението. Ние сме готови, готови на сътрудничество в тази област. Надяваме се да приключим това досие в рамките на този мандат на парламента, но залагаме на добър баланс. Всичко, което е свързано с законодателство, трябва да почива на баланс. В това искам да ви уверя. Всички ние трябва да осъзнаем, че тези директиви не са някакъв вид цензура. Е, балансът е важен, а ние тук играем ролята на посредник. Благодаря много, Джули Уорд. One minute. Една минута. Благодаря ви. В началото на вашето изказване си отбелязах, че споменахте колко значимо е това да се вслушваме в гласовете на творците, на артистите, когато водим политически диалог. Аз съм творец. Бях творец преди да стана политик и е Двояка моята идентичност, такава е и тази на Дамиан Драхихи, който е член на Комисията по култура от Румъния. Той направи невероятни неща, за да чуем в нашия парламент гласа на творците. Особено младите творци. Ние се борим за това те да могат да живеят от своето творчество. Мисля, че мога само да подкрепя казаното от Хелга за директивата за авторското право. Искам да обърна внимание на някои възможности, които съществуват в Европейския съюз. Има съвместна парламентарна асамблея на страните от АКТ и Европейския съюз. Тя ще проведе заседание през март месец в Синая в Румъния. И това ще бъде не само съвместна парламентарна асамблея, но там ще се проведе и младежка конференция. Много е важно румънските младежи да присъстват там, да бъдат представени, защото това наистина е максимално добра проявна форма на диалога между различните култури. Да. Господин министър, имате думата. Уважаема госпожо Уорд, Високо оценявам казаното от вас. Вие сама казахте, че представлявате е, творческите професии. Изкуство означава и талант. За да и е, имаме добро изкуство, е, трябва да заложим на първо място на таланта, таланта е вроден. Гласът на творците трябва да се чуе този отрасъл е много важен. Трябва да дадем на всеки творец възможността да, бъдат, да, бъдат, да бъде защитен. Не бива да подценяваме този отрасъл. Защитата на творците и авторските им права са в центъра на нашите приоритети. Събитието в Синая, което цитирате, наистина е подходяща възможност. Благодаря за препоръката. Ще се съобразим. Председателката, благодаря за отговорите. Няма повече желащи за изказване. За това и на вас. Благодарим, господин министър, за представенето на програмата и за дадените отговори. На вас също желаем добър час, на добър час по време на председателството и след това и е накрая, но не по значение, министъра на младеща и спорта Константин Богдан Матей. Имате думата за 10 минути, с което ви казвам и добре дошъл в нашата комисия. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми депутати, госпожи и господа, за мен е чест да бъда днес в Европейския парламент като представител на румънското председателство. Аз ще ви представя приоритетите в областта на младеща и спорта. За младеща. Първи приоритет за нас са равните шансове за млади хора. Румънското председателство смята, че Европейския съюз трябва да бъде пространство на общо достъпни шансове за всички млади европейци. Тук е важно да очертаем най-важните досиета, които ще разгледаме в рамките на нашето председателство. Говорим за най-познатите програми, като е разъм и разбира се всичко, което е свързано с младежите. Европейския корпус за солидарност тази, тези преговори бяха приключени успешно. Нямаше много нови елементи и всъщност тук не очакваме голями, големи различия ще работим конструктивно и прагматично. До тук бяха постигнати добри резултати по всички теми, не свързани с финансирането. Нашето председателство е готово заедно с Европейския парламент да отбележи напредък по това важно досие. Що се отнася до незаконодателните дейности, в рамките на румънското председателство е важното, важно прилагането на новата младежка стратегия, включваща структуриран диалог включваща нов диалог с младите хора, който замества структурирания диалог. Резултатите от консултациите с млади хора ще трябва да добият по-голяма популярност, така че процесът да стане по-представителен. Ще ни се гласът на всички младежи от всички социални слоеве да бъде ясно чут. Предвиждаме програма за младежки делегати в Европейския съюз по двама младежи от Румъния ще участват в работата на румънското председателство. Също така бихме искали да допринесем за по-добър диалог между младите хора, за да ги доближим до Европа. Ще едновременно провеждаме консултации с младежи, както у дома, така и в Брюксел. Те показват, че един от най-важните, едно от най-важните им стремления е намиране на работно място. Трябва да отчетем, разбира се, и демографското развитие, техническия прогрес и цифровизацията. Само така ще можем да се справим. Цифровизацията предлага повече възможности за младите хора за намиране на работа. Но те рискуват да останат в клопката на времерни договори, така че да не могат да получават адекватно възнаграждение. Така че явлението неосигурени работни места е повод за сериозна тревога неформално образование и доброволчески труд. Други теми, които са също много важни за нас. Тук също трябва да гарантираме преход на младите хора от временни към трайни работни места. Това е в областта на младежите Основна наша цел е да подготвим младите хора за изискванията на трудовия пазар. Ще се стремим да постигнем заключения на съвета. Що се отнася до бъдещето на младите хора, тук се налага да чуем и гласа на самите млади хора – техните идеи и перспективи. Европейската конференция за младеща мероприятие на високо ниво за диалог с младеща ще се проведе в края на март в Букурещ от 25 до 28. Ще се опитаме да чуем от младите хора техните предложения за стимули и техните идеи, които да намерят място в нашите решения. Сега за спорта. Една от основните ни цели е консолидирането на Европа на общите ценности. Тук обаче залагаме на солидарност и равни шансове. Важен приоритет на председателството е осигуряване достъп на хора с специални възможности до спортни занимания. Няма да се връщам към Еразъм Плюс, но ще подчертая и измерението за социално приобщаване чрез спорт. Еразъм е важен момент в тази област. Спорт pentru persoanele cu diz... В областта на спорта unde vizăm adoptarea unui set de искаме да облегчим достъпа на хората с увреждания до тази възможност. И тук искам да обърна внимание, че ще се постараем съвета да приеме заключения по този въпрос Искаме да видим как чрез да видим какви са пречките в това отношение и да предприемем мерки за по-добър достъп. В рамките на същите приоритети на 14 юни в Констанца ще организираме конференция на тема спортът и хората с увреждания. предвид проблемите с допинга в спорта и така нататък и проблемите проистичащи от антидопинговите разпоредби. Трябва категорично да предприемем действия за борба с допинга всички ние следим международните преговори по този въпрос и подпомагаме работата на Световната е, агенция за борба с допинга. Залагам и на бъдещо добро сътрудничество между Румънското председателство и Европейския парламент, така че успешно да изпълним своя мандат. Председателката, благодаря господин министър обичайния кръг от изследвания. И отново госпожа Шойдрова, две минути. Yeah, yeah, yeah. Uh, to... Много благодаря. Нов регламент във връзка с Европейския корпус за солидарност. Това е процес в развитие. Както знаете, трябва да приключим преговорите си в пленарно гласуване през месец март. Това е добре. Имаме възможност за добро споразумение с съвета тази година в рамките на вашето председателство, може би, така че подканям ви да помогнете да се запази тази програма е, за 30 години в интерес на младеща, за да може да се участва наистина в този корпус за солидарност. Благодаря много. Благодаря, господин министр. Заповядайте. Doamnă Sutrova, și vă asigur de tot sprijinul nostru. Mă bucur foarte mult că avem aceea... Благодаря ви, госпожо. Можете да разчитате напълно на нашата подкрепа. За мен е удоволствие, че тук позициите ни се сближават. Аз съм съгласен. наистина 30 годишните трябва да могат да разчитат на нашата подкрепа. Благодаря. Заповядайте, госпожа Коста. Fare proprio un approccio trasversale di parità di accesso e di inclusione eh, in tutte le Да, благодаря ви. Е, много хубаво е да се настоява на равенството на достъпа. Е, мисля, че хоризонталният подход е изключително важен – много голямо внимание проявяваме към конференциите за младите хора, с млади хора и за целите, към които можем да ги привлечем. Е, много голям интерес проявявам към вашите конференции и този нов диалог с младите хора. Много интересно ще бъде да видим как ще протекат тези прояви. Аз съм докладчик в сянка по досието за Европейския Корпус за солидарност. Там има четири направления. Първо, винаги трябва да има транснационален елемент. Това е много важно за нас. След това, по отношение на достъпността, тя е за нас от основно значение. Не само защото трябва да мислим за интегриране на мигрантите, но и защото има Друг важен въпрос, този за отговорността за спазването на правата. Трябва да се разширява културата на доброволчеството, независимо от това какво е гражданството ви. Необходимо е, е да мислим за нова дефиниция за този корпус. Там се изисква и активна гражданска позиция, позиция на доброволчество. Вярно е, че е необходимо да се мисли и за обучение за работата, която ще се извършва, но трябва да мислим за това какво е необходимо на хората, които ще участват в корпуса. И сега давам думата на колегите. Este extrem, extrem de important. Благодаря ви. Avem mult mai multe dezbateri, mult mai multe întâlniri cu aceștia și, bineînțeles, мисля, че трябва да провеждаме повече срещи с младежите и заедно трябва да потърсим и намерим решенията, които са ни необходими днес. Важно е да ги чуем. Важно е да чуем какви са техните проблеми днес а ние сме тези, които трябва да приемат конкретни мерки за решаване на техните проблеми. Напълно съм съгласен с всичко казано от вас. Ще повторя. Много е важно да проведем възможно най-широк диалог с младежите. Господин Дяконо. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че говорите за диалог с младите. Аз не, че съм толкова млад. А, а, трябва да обърнете време, и да обърнете внимание и на възрастните хора. За съжаление, Министерство на стареща и спорта няма, но все някакси ще се оправим. По време на нека да припомням, и Олимпийските игри са били време, когато войните са се прекратявали. Но ние не сме се получили от това. Ставаме свидетели на насилие, включително и на стадионите трябва да помислим по въпроса. Включително днес имаме да обсъждаме такава тема с комисията Либе. Обръщам се към вашето председателство. Обърнете внимание на сигурността по време на спортни прояви, е, особено на футболни матчове. Това е тема засягаща и млади, и стари. Благодаря. Мисля, че ако семейството не може да иде заедно на матч, нали, проблема ни е наистина общ. Сега да чуем отговора. Наистина това е тема, на която много държим. Аз съм преподавател по спорт и добре съм запознат с проблемите по стадионите. Положението не е никак розово, но трябва да намерим начин да се преборим с това качественото наблюдение на спортни прояви с съответна структура, камери и така нататък е една възможност. Мисля обаче, че всички трябва да заложим на превенцията. Това е тема, която ни занимава. Знаете, че в Румъния ще се провежда, проведе европейско първенство и трябва да направим много за подготовката. За нас футболното първенство е много важно. Нуждаем се от климат на сигурност за такова мероприятие. И съм убеден, е, че можем да си пожелаем добро провеждане на първенството. Заповядайте, надявам се, през 2020 година в сигурна обстановка да преживеем, съпреживеем Европейското първенство. Хелга, не искате думата. Господин Неков. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми министри! Първо искам да кажа, да споделя малко личен опит. С Виорика Данчева бяхме заедно в Комисията по земеделие и храня много добри чувства и спомени. И лично да я поздравите от мен. Относно румънското правителство, вие вече не сте предпоследни по доходи. Вие вече сте предпредпоследни, т.е. минахте и Литва. И от тази гледна точка това е много голям успех, особено за едно социалистическо правителство да повишава доходите, да ги изравнява с централноевропейските държави и в същото време да намалявате разликите между най-бедни и най-богати. Това е тенденцията, която се наблюдава в Румъния. От тази гледна точка въпросът ми към господин Матей, тъй като аз също работих, аз бях докладчик по програмата за нови умения в Европа и вие сте заложили една много амбициозна програма насърчаването на адаптивността на младите хора към предизвикателствата, свързани с намирането на работа. Темата за уменията е особено близка до моята и от тази гледна точка искам да ви питам два въпроса. Какви точно мерки предвиждате, за, за да се помогне на младите хора да преминат от образование към заетост и да бъдат по-гъвкави при намирането на работа, тъй като, това е реална мисия, тъй като реална емисия е невъзможна без осигуряването на необходимите средства за това, каква е Вашата позиция относно новия Европейски социален фонд Плюс и разпределението на ресурси по линията на младежката заетост? И втори въпрос, какъв ще бъде основният фокус на румънското председателство по отношение на структурния диалог с младите хора? Благодаря. Господин министър, благодаря за тези въпроси. Европейският социален фонд е важна тема за нас. Румъния използват тези средства за преодоляване на проблеми като безработица и бедност. Искрено благодарни сме за оказаната помощ. Особено важно е да се преборим с това явление след младите за намаляване на младежката безработица, но за да успеем, както вече казах, се нуждаем от правилен подход, но и от финансови средства, за да можем да намалим безработицата сред младежите. Надяваме се, че с общи усилия ще успеем поне да направим стъпки към намаляване на младежката безработица. Друг важен въпрос – цифровите знания и умения. Това е много важно за нас също. Благодаря, Джули Уорд. Максимум минута. Uh, um, много благодаря. Мисля, че младите хора наистина държат един много важен ключ относно това дали можем или не можем да изградим положителен европейски проект. Енергията и идеите на младите хора са много важни, но те не спазват нормите, които ние спазваме. Нямам предвид а, закони, имам предвид а, културни норми. Например, понякога си мислим в много тесен а, аспект за култура, творчество. Има най-различни норми и порядки, които интересуват младите хора в областта на изкуството, например, уличното изкуство или а, също така възможността за връзка между спорта и изкуството и тази нова форма, която съществува. Много важно е да сме интегриращи, когато говорим за култура, изкуство и млади хора. Не трябва да изключваме тези други форми, които те непрекъснато създават. Трябва да дадем дължимото на тези творчески подходи, за да може съответно да има финансиране и за тези форми на творчество творчество от интерес за младите. Mulțumesc frumos pentru întrebare. Sigur că da, suntem de acord cu dumneavoastră. Благодаря за направеното изказване. Съгласни сме, че изкуството и културата играят важна роля в живота на младите. И тъй като отговарям за младеща и спорта, нека да добавя, че и спорта е много важен за изграждането на младите хора. Важно е хората, младите хора да се отворят към света и мисля, че заедно с моите колеги министри можем да направим необходимото, за да помогнем на младите хора. Председателката, благодаря отново най-сърдечно на тримата министри за този обмен на мнение. В заключение да кажа няколко думи по всички досиета за МФР, поне по нези от вас, по, по които ние имаме отношение по член 54 както Либе, така и Итре смятат да, да постигнат частично съгласие с а, съвета, което трябва да бъде потвърдено в пленарна зала. Не искам да се меся в работата на други комисии, но след като и ние сме засегнати, а, нека, и мисля, че имам право на глас, защото имам сериозни съмнения съмнения. Освен сериозните затруднения и краткото време, стратегическите съображения също играят роля при преговорите с съвета е в сила златното правило, нищо не е решено, докато всичко не е решено. И ние ще нарушим това правило, ако постигнем частични споразумения, без да знаем как в крайна сметка ще изглежда МФР и кое за какво досие ще бъде предоставено като средства. Специално програмата за европейските граждани трябва много да внимаваме занимаваме, искаме много повече пари, отколкото до сега сумата не е голяма, но искаме отвояване на сумата в сравнение с до сега. Говорим също и за еразъм. Колкото и да е хубаво това, което си говорим тук, да общуваме, да обсъждаме в рамките и на румънското председателство. Но аз не, не смятам, Смятам, че преговорите, официални или неофициални, които водат до частични резултат при Еразум и творческа Европа, всъщност става дума за това повече или по-малко пари. А парите, парите са решаващи за съдържанието. Ако ни дадат по-малко пари за Еразъм, е, трябва да поговорим за някои нови проекти. Ще ги правим ли или не? Така че съдържанието върви с парите и преди да знаем какви пари имаме, трудно можем да постигаме частични споразумения, да го кажа съвсем ясно. Тук говорих и с някои министри, и с посланиците миналата седмица. Това не е проява на недоверие към румънското председателство. Не, че не искаме да говорим с вас. Въпросът е, че комисията излезе късно с предложенията си и ние сега сме в следното положение. Да гледаме всичко да мине на първо четене в парламента, за да не прекъсваме приемствеността, да не се започва от това бе, но и кой знае какво повече не можем да направим, освен ако румънското председателство успее да направи пробив при преговорите за МФР. Така ще разсечем гордия във възел, ще знаем за какви пари говорим и тогава можем да водим разумни преговори. Преди това просто не е възможно или във всеки случай не е възможно по начина, по който ние като парламент си го представяме. Исках да ви кажа това. Не оставайте с впечатление, че не искаме да преговаряме. Просто не можем преди да знаем за колко пари говорим. Още веднъж благодаря много за вашето посещение. Успех на председателството ви в трудни времена. Новената се са трудни и аз се надявам, че вие ще се справите през тези 6 месеца. Благодаря ви още веднъж. На всички пожелавам приятна обедна почивка.